Започваме заседанието. Колеги, нека да ви уточня, че по време на заседанието на съвета Общи дела от 7 февруари разглеждането на многогодишната финансова рамка не беше подложено на дискусии. И резервата изказана от италианското правителство не беше отменена. Следователно точки 13, 14 и 15 на господин Тома и госпожа Тома и господин Обрихт са отложени. И точки 18 и 19 на докладчиците Гартия Забал ще бъдат разгледани сутринта. Моля също да отбележите, че поради присъствие, отсъствие, проблеми с присъствие, отсъствие на госпожа Моника Халмайер. Нейната точка, която е свързана с гласуване, ще бъде разгледана след точки 8 и 9. И а, тези двете точки ще бъдат разгледани в обратен ред 8 и 9. Мога ли да считам дневния ред за, с промените за прият? В 11.55 аз също трябва да изляза, ако не сме приключили до тогава защото председателският съвет трябва да посрещне Марио Монти, който е председател на групата на високо ниво за собствените ресурси и аз трябва да присъствам на изслушването, тъй като съм председател на бюджетната комисия. Сега искам да представя пред вас решението на координаторите от 8 февруари беше решено да се състави едно простичко становище по доклада на комисията, инициативен доклад на комисията по заедостта за прилагането на инициативата за заедостта на младите, член 53 от регламента на Европейския парламент. В един момент предвиждахме и член 54, но после беше решено, че 53 е правилният а, решение да се иска а, позволение да се напишат два инициативни доклада за многогодишната финансова рамка след 2020 и собствените ресурси на Европейския съюз са докладчици а, Изабел Тома и Ян Олбрихт и са докладчици а, са Янос Левандовски и Жерар Депре. Това е по собствените ресурси. И а, решението беше взето да се разгледа времения а, график за избор на докладчиците за разходите за парламента за 2018. Докладчик Ришард Ашвардс. представянето на доклада 6 март, на 15 март крайен срок за внасяне на измененията, 20 март дебат, гласуване на, в пленарна зала през април. Разбира се, може да има корекции на графика в зависимост от графика на бюрото, а, така че ще има допълнителни потвърждения. И така, <clears throat> стигаме до гласуването. Моля ви да а, пробвате да сложите картите в машините за гласуване. Ще гласуваме за, по доклада на Неджми Али. и мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. По случая Тренте Over Resale Retail, Нидерландия. Нека първо да проверим дали можем да гласуваме електронно. Моля, нека да Гласуваме електронно. Il y a 23 cartes introduites. 23 карти са вкарани, 22 ма са гласували обаче. Виждаме. Господин Тарон. И така.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 Приема се изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият текст с измененията. Моля, гласовете. Гласовете електронно. Именно гласуване. Е, е Край на гласуването. 23 за, 3 против, няма въздържали се. Приема се. Сега ще трябва да се произнесем върху един трансфер. Докладчика Йенс Гайер, общия докладчик. Добро утро, колеги. Транспорта в моя квартал а, бе типично белгийски тази сутрин. Съжалявам, че позакъснях малко. И така, предлагам ви е, прехвърляне на средства, е, което според мен е нещо логично е, в конкретния случай, е, така че е, предлагам да вземем една положителна позиция за да подкрепим нидерландските работници по линия на фонда. Това е в крайна сметка всичко, което бих могъл да кажа. Моля ви за гласуване за. Електронно гласуване имаме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 за, 1 против. Господин Тарон, за другите раздели няма искания за трансфер. Господин Тарон, няма искания за трансфер. Не. В такъв случай ще считаме че можем да приключим с гласуването, но а, ще продължим с него, когато Моника Холмайер се, се присъедини към нас. Тогава ще разискваме сградите. А сега Сигфрид Морешан, нашият общ докладчик, който ще ни представи, ще даде един пръв поглед по бюджета за 2018. Имате думата. Господин председател, благодаря. Колеги, тази сутрин имаме възможност да присъстваме и да направим първа обмяна на становище за насоките за бюджета на Европейския съюз за следващата година. Представих ви проекто доклада, изпратих ви го също и в електронен формат за проекто бюджета 2018. Това трябва да е наш политически приоритет и трябва да започнем дискусията днес с това а, разбира се, можете да внасяте изменения и на 6 марта ще има а, разглеждане в комисията, както и после ще има а, разглеждане и в пленарна зала в Страсбург. Ние трябва да кажем преди май месец на Европейската комисия, как точно предлагаме да се използват ограничените ресурси, с които разполагаме, е, за да направим това, което европейските граждани очакват от нас. Смятам, и това ще бъде мотото ни, така да се каже, нещо, което ще предложа за бюджета за следващата година. Аз очаквам и не се надя, е, и смятам, че нашите граждани искат е, растеж, работа и сигурна среда. Живеем в тежки времена и голяма част от нашата енергия, както и акцента в нашия бюджет, беше до сега решаване на проблема с кризата, с бежанската криза. Да, но може би даваме сигнал, трябва да дадем също така сигнал, че не забравяме за традиционните нужди на нашите граждани и традиционните приоритети. Това, което интересува нашите граждани е економическия растеж, работата също така. И работата, работните места, които искаме да се развият, да се създадат, са устойчиви и достойни. И за това трябва да използваме максимално наличните ресурси, за да подсилим нашата инфраструктура, да инвестираме в научно-развойна дейност, в иновации, да подкрепим малките и средни предприятия, предприемачите. Всички знаете а, програми като Хоризон 2020, а, Connecting Facility, Cosme и други. Всички знаете, че програмата Хоризонт 2020 а, а, имаше значителен спад на одобрените проекти, около 12% от всичките проекти, които кандидатстваха. Това е много по-малко от нивата, които имахме в миналото. Защо? Защото иновативни програми по Хоризонт 2020, както и различни други а, инфраструктурни про проекти, не успяхме да ги подкрепим, както през изминалите години, заради създаването на ЕФСИ, след предизвикателствата, с които се сблъскахме в беженската криза. Така че моето послание за 2018 трябва да дадем ясен сигнал на гражданите, че трябва да подкрепим економическото развитие и създаването на работни места стабилни, от социална гледна точка, защото Хубаво, вярно, много важно беше да се занимаем с беженската криза. Трябва да продължим и за следващата година. Но економическата ситуация няма да се подобри от само себе си. Трябва да продължим с усилията за подсилване на настоящите действия в това отношение. Има много теми, които а, на този етап сме позарязали и трябва да направим всичко възможно, за да стабилизираме и подсилим економиката. различни проекти. Нека да избравяме ЕФСИ, което започна през, преди а, две години. Трябва да се продължи, а, но разбира се, трябва да останем готови за подобряване също на а, географското а, разпространение, също а, да се слушаме в нуждите на гражданите и едновременно с това да видим дали можем да подобрим ситуацията, така че да се създадат стабилни, добре платени работни места за гражданите в Европа и разбира се и адекватното финансиране по програмата Еразъм. Кохезионната политика винаги, винаги е била разгледана като инвестиционна политика и а, Имаше също така и едно обяснение в доклада Монти. Кохезионната политика е политика, от която всички се възползваме. А, не толкова тези, които са нетни получатели, а, но трябва да се възползваме от справедливите компенсации, подхода на справедливата компенсация, нещо, за което говори и господин Монти а, и нашия парламент. Така че от една страна економика и работни места, от друга страна безопасността на гражданите, сигурността, това са също важни теми, защото хората не се чувстват уверени, компаниите също не се чувстват уверени да създават работни места и да предприемат големи економически дейности, ако няма такава сигурност в Европа. Също ресурсите по раздел 3, знаете, са доста ограничени трябва да мобилизираме всички налични инструменти. Многогодишната финансова рамка не беше предвидена за подобни предизвикателства, като беженската криза. Подобни предизвикателства нямаше как да бъдат предвидени през 2013, когато се създаде настоящата финансова рамка. Та за това трябва да видим как да използваме пълноценно ресурсите. В този раздел трябва да подсилим агенциите на Европейския съюз с компетенции по правосъди и вътрешни работи и също да видим как да подобрим безопасността на гражданите и да използваме наличните пари, разбира се, а, не можем да използваме пари, които не са по този раздел. Нека също да погледнем и а, нашите съседи. А, южното и източното измерение. А, посетихме Йордания и Ливан. Видяхме беженските лагери там. А, всяка от тези държави прие около 1 милион беженци много може да бъде направено с европейска подкрепа, финансова подкрепа в тези държави. Тоест, да помогнем беженците да се установят в държави близки до тяхната държава на происхода. Това са страни, които прилагат програмите ни на терен и много от НПО-тата, които работят там, казват, че не биха могли да предоставят основните храни и също и други, да задоволят другите нужди на бежанците, ако не е била подкрепата на Европейския съюз. Така че смятам, че парите похарчени там за тази цел са добре употребени, но разбира се, трябва да помислим как трябва да има един механизъм за контрол, за да се избегне злоупотребата с европейски фондове и а, също да видим дали се изпълняват целите. Трябва да наблегнем на здравеопазването, на обучението а, в тези държави, така че да се подобрят като цяло условията на живот за хората там, така че те да не се налагат да идват към Европа. И в заключение, господин председател, плащанията ще бъдат много важни следващата година. Както знаете, през периода 2014-2016 средствата бяха ниски и ще има много голяма нужда от плащания следващата година и ще трябва много добре да преценим дали имаме достатъчно ресурси защото няма нищо по-лошо от това е, Европейския съюз да не може да си плаща сметките. И когато докладът беше за започнат, все още нямахме крайната позиция на съвета за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Нещо, което научихме два тази година. Знаете, че общия съвет беше тази седмица. А, но нямаше кой знае какъв напредък там. Така че ако бюджета за следващата година така иначе всичко, което беше решено по преразглеждането на рамката, ще има влияние върху бюджета следващата година, разбира се. А, то всичко, което правим е в тази насока, но все пак ще видим какво ще стане следващите седмици. Трябва да се вземем предвид насоките и ще е, се радвам да го направим под формата на изменения и също през второто полугодие ако преразглеждането на, е, на, на многогодишната финансова рамка не се направи, а, не се приключи, естествено ще трябва да, а, да направим всичко възможно, за да а, подпомогнем и да приключим. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря на колегите за сътрудничество и на всички политически групи. Благодаря. Благодаря, господин докладчик за това, че споделихте вашите приоритети за 2019 година. Не се и съмнявам, че ще се обединим около тях. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка, след това на координаторите, които биха искали да вземат думата и всички онези, които се записаха в списъка на изказващите се господин Биоти. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за представенето на неговия доклад и за духа на сътрудничество по време на работата върху бюджет 2017 година. Що се отнася до методологията, наистина имахме същият подход. Смятаме, че текста е балансиран, особено що се отнася до заетостта на младите и увеличаване на средствата за програмите за малки и средни предприятия и за научни изследвания и иновации. Трябва да поискаме допъл... допълнителни средства, не само а, да се задоволим с сегашното равнище на финансиране на Косме. Радвам се, че ще може да се създаде гаранцията за младите, но а, имам. А, някои съмнения относно Интеррай. Струва ми се, че нашата прогр... програма като че ли ще позволи по и би трябвало по-скоро да бъде насочена към достъпа до култура, а не до влакови билети за пътувания и курорти не трябва да забравяме какви усилия трябва да се направят за приемане на мигрантите, да работиме с службата за бежанците, но предизвикателството е да имаме обща визия, социална, геополитическа визия на миграционното явление, на явлението миграцията. Съгласен съм, че трябва, разбира се, да реагираме на кризите в, в Либия, в, близо до Ливан и така нататък, но Същевременно нека не забравиме, че структурната инфраструктура трябва да бъде задълбочена. Що се отнася до техническата структура на бюджета или до неговото оформяне при приветствам разработването на методология за собствени средства. Смятам, че трябва да работиме задълбочено в този смисъл, но също така смятам, че трябва да си направиме сметките, свързани с Брексита, защото да не, не, не би трябвало през ноември просто в един момент да се окажеме пред много трудни моменти и непредвидени разходи. Така че аз ви предлагам да е, теглиме калема просто още сега и в заключение. Мисля, че тръгваме по правилният път, но като социал-демократи ние развиваме визия за нещата, ще допринесем към дебата, ще внесем изменения, свързани с социалното измерение и ще се спрем по-специално на рубрика 3 и 4. Също така има и някои проблеми с формулировките, но ще излеземе с е, редакционни изменения за това. Но трябва наистина да бъдем много смели и амбициозни, защото сме изправени пред е, трудни проблеми, господин Колмел. Благодаря, господин председател. Благодаря е, първо на теб, Зигфрид за много балансирания доклад, който е, представи днес. Ще подчертая някои от моментите, за които и ти се спря, някой ще добавя. С право е, каза, че трябва да мобилизираме гражданите в по-голяма степен, те трябва да разберат по-добре за какво става дума, какво правим тук в Европейския съюз с техните пари. А това означава, че трябва да изясним е, какво значи истинската субсидиарност в Европейския съюз. Ние трябва да действаме, ние. Е, е, ще действаме в случаите, в които държавата член не може сама да го направи. Има много случаи, в които е, действаме именно по този начин, да кажем, е, политиката по отношение на климата, е, на околната среда. Е, на европейско равнище можем да бъдем много по-успешни, отколкото е, отделните държави членки. Е, има много случаи, в които държавите членки биха могли да обединят усилията си, за да се постигне по-добър резултат. Е, когато става дума за е, измененията в климата, а когато става дума и за околната среда, положението в отделните държави членки е доста различно. Така че трябва да насърчим държавите, да ги подкрепим, да бъдат заедно в битката за по-чиста околна среда и, и за а, борба срещу измененията в климата. Ние искаме да правим не само повече, ние искаме всъщност, не точно това, ние искаме да а, насочим вниманието си към а, това, което Европейския съюз на всяка цена трябва да направи а, и също времено внимаваме и той да не протегне ръка към нещо, което не трябва да прави или не е задължително да го прави. Естествено, че по този начин а, предотвратяваме а, проблеми, проблемчета, и в някои случаи установяваме, е, особено при разпределението на средствата сред проектите, че някои от проектите получават пари, а други не. Така че трябва да внимаваме много по-добре е, за това, там където има резултати, там където има измерим успех, е, да се инвестират средства. Естествено, политиката на сближаване също трябва да е успешна. Когато а, давам пари на някого и имам усещането същевременно, че за една и съща цел, в крайна сметка, непрекъснато отпускам средства всяка година, трябва да се замисля. Ако няма, е, така да се каже, шансове за е, по-добро решение, е, е по-добре да се пренасочат средствата, естествено там, където те ще доведат до резултат. И накрая няколко думи за миграционната криза. Сигурно ще си спомните, колеги, е, че още в началото е, на е, така, кризата аз бях един от тези, които твърдяха, че трябва да отделяме повече средства. Но не така просто хаотично да бръскаме средства, а да предвидим средствата в рамките на една много точна стратегия. Имаме различни подходи, които отчасти са добри, но ни е необходима една стройна, системна концепция, в която да включим и е, Дъблинската конвенция, и регламентите Дъблин, и е, всичко останало, което е свързано с тази проблематика. Да, е, трябва да преразгледаме правните актове, правното положение, да видим какви, какво точно желаем да постигнем, какви са целите ни и тогава вече съответно да прилагаме е, подходящите подходи. Благодаря, господин Колмел. Госпожа Ятемаки се е извинила. Госпожа Мириада има думата, но и не, няма давам думата на господин Таран. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за идеите, които ни под нас Смятам, че това е добър документ, на основата на който можем да стъпим. Искам само да припомня на колегите, че има една малка, но много а, така активна група тук в парламента, която смята, че бюджета трябва да бъде е, наистина балансиран, но по-зелен. Така че бихме искали да под да подчертая, че според мен е това мнение, тези тенденции така не присъстват много а, осъзаемо в вашият текст сега. Вие правилно а, наблегнахте на миграционната криза, на необходимостта от а, баланс между сигурността и защитата на основните човешки права. Наш основен принцип от 50-те години насам. Много правилно се, се позовахте на преразглеждането на МФР, но аз лично смятам, че най-добрата част от вашият доклад и тук го подчертавам е точка 25 от, от, относно участието на бюджета в целистният процес до толкова доколкото парламента е единственият законно избран, демократично избран представител на гражданите. Господин Солтек за НФ. Не, няма. М давате ли, ще ми дадете ли възможност да се изкажа от името на госпожа Ятенмаки и да представя гледната точка на АЛДЕ. Първо искам да а, приветствам Сикфрид Морешан за неговият първи доклад. В момента, в който формираме бюджета, ни е необходима стратегическа визия за Европейският съюз. И аз, както и вие, съм бил на място в съответните страни, в Йордания, в Ливан. Посетих също така Газа, десния, левия брак на река Йордан, Израел – и изслушвайки това, което имаше да кажат представителите на Европейския съюз на място, установих, че ни липсва пътна карта, т.е. целите на европейската политика, на политиката на Европейския съюз не бяха ясни. Ние сме там, да, ние сме донори. Ние сме първите донори, но това не става ясно, не е видимо. И когато се провежда конферен, мирна конференция, Европейският съюз отсъства. Ние сме първите най-големите донори, а отсъстваме в момента, в който се изработва политиката. Странно. И като мисля, че като отговорници за бюджета ние трябва да се обърнеме към ръководещите Европейския съюз, ако има такива, за да се оформи визията, защото в крайна сметка бюджета е материализиране, въплащаване на визията и когато няма ясно определение на целите, е трудно да се сформира и бюджета. прехвърляме, разтегляме, опитваме се да използваме ефективно кредитните линии, но не става ясно как сега трябва да се наблегне на безработицата сред младите, мобилността на младите и Ерасмус. Ерасмус е нещо, което гражданите познават, защото когато питаме европейските граждани какво за вас е Европа, те отговарят Еврото и Ерасмус. Така че аз нас, нас, нас, настоявам да има програми за обучение на занайчи, на работници, както и на инженери, разбира се, в някои страни Германия, Нидерландия, Австрия няма безработица. Тоест, ние трябва да се получим от това и да подготвим младите за професионалния живот. Миграцията, разбира се, е основният проблем и най-вече управлението на миграционните потоци европейската отбрана и сигурност са също от огромно значение, тъй като Съединените щати са някак като че ли е, ще се затворят в изолационизъм. Енергетиката също. И прехода към от е, е, реиндустриализация. Но как можем да говорим за това? И ако как, примерно, можем да създадем нови отрасли, като, например, е, слънч, слънчевите батерии. Но можем да го направим само ако успеем да бъдем в добра да бъдем конкурентоспособни и да се е, защитим срещу Китай. Оказва се, доколкото разбирам, че някои държави членки е, са, а, е, се противопоставят на защитни мерки срещу а, Китай. Това, което бе направено за стоманата, би могло да се прилага и в други отрасли и по този начин да се запазат работни места в Европа. Така че бюджета не е, е панацея, трябва да има последователност, да има визия, последователност, за да може наистина да бъдат изпълнени целите, които сме си поставили. А, дали координаторите искат да вземат думата? Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Бих искал на първо, първо да а, поздравя докладчика за ясно очертаните приоритети. Европейският съюз има нужда от цели, сигурност, отбрана. Въпросът с европейската отбрана трябва някой ден да бъде включен в дневния ред, да се разглежда и от финансова гледна точка. По-специално внимание трябва да се обърне на малките и средни предприятия, младите, мобилността и да се засили чувството за принадлежност към Европейския съюз. Erasmus Plus беше един от приоритетите, а колкото проблема свързан с Интеррай, и това беше вече прието в пленарна зала, и политическите групи се обединиха от около това, е символ. Това е символ за принадлежността към Европейския съюз. Това е важен а, знак. А, а, това е, е важен начин за приближаване към другите, за наистина принадлежност към общото европейско семейство. Миграционният бюджет. действията, които предприемаме, примерно в, в областта на инфраструктурите, е, не са видими. Европейските граждани дори не си дават сметка, че болниците, магистралите, е, училищата, пречиствателните системи се финансират от Европейския съюз и много често по силата на е, фондовете за сближаване. Това е солидарността на Европа. А европейските граждани не го осъзнават често. С, 1% от БВП свършваме много работа, включително и в областта на иновациите и научните изследвания, но няма друг бюджет е, където само 6% от бюджета са а, насочени към административни разходи. 94% от европейския бюджет е насочен към инвестиции. Това обаче трябва да стане видимо. Същевременно трябва да бъде подчертан, че сме изправени пред нови предизвикателства които обаче не касаят една или друга държава членка. Че държавите членки сами не могат да решат проблемите. Проблемите могат да бъдат решени само с а, взаимни общи действия. Миграцията, а, бежанците, да, това са проблеми, които трябва да бъдат решени по същество, но същевременно а, трябва да защитаваме е, човешкото достоинство и основните човешки права. Борбата срещу тероризма също е, е борба, която изисква единни съвместни усилия. Същото въжи и за данъчните убежища, избягването, плащане на данъци. Борбата срещу промените в климата са също единни. Превен... Важни са превентивни мерки, които могат да бъдат взети само от Европейския съюз като цяло. Тоест всички а, приоритети са а, правилни. Бюджета е скромен и въпреки всичко ние сме на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени. Успяхме да откликнем на очакванията на европейските граждани, въпреки че те не, често не го о, е, е, разбират и приемат. Но същевременно с подобен бюджет един 1% от БВП, докато в Съединените щати се разходва 20% за тези цели, за инвестиции, с 1% просто не може да се направи повече. И също времено от Европейския съюз се, се изисква и още повече а, така че може би пак ще бъдем изпратени, изправени пред известни проблеми с плащанията. Нека не вадиме погрешни поуки. 13 милиарда евро не са били освоени е, през 2016 година в рамките на политиката за сближаване, но регионите е, все още имат нужда, държавите имат нужда от тези средства. Не толкова в областта на инфраструктурите, колкото на конкурентоспособността, е, на новаторството, е, на заетостта. Така че всеки трябва да поеме отговорността си, държавите членки трябва да ускорят практичното прилагане на политиката за сближаване. Не успяхме да предотвратим някои проблеми, други, пред други обаче все още сме, сме изправени и по-специално този, който с, а, е свързан с кредитите за плащане. Става, тук става въпрос на доверие, на имидж за Европейския съюз, на ангажиментите, които сме поели. Тоест всички ангажименти трябва да бъдат а, изпълнени. Не, не мислимо е да има забавяния, недопустимо е. Плащанията трябва да бъдат извършени, за да може доверието да бъде възстановено. Струва ми се, че бюджета е прозрачен и че приоритетите наистина са приоритети на всички. Госпожа Карера Забал. Не, благодаря господин Йоти. Всъщност каза каквото имах да кажа и аз. Добре. Има ли други координатори, които искат да вземат думата? Аз сега дам думата на господин Ге. Благодаря, Herr благодаря, господин председател. Е, прочетох с е, интерес е, доклада на Зигфрид. Текстът е много балансиран, нещо, което казаха и много от колегите. Може би ще трябва да се така разберем по някои от въпросите. Струва ми се, че е, е, бихме могли да е, допълним някои неща в доклада. Авторът е християн-демократ, това се вижда ясно. Ако говорим за бюджет, за растеж, за сигурност, за е, заетост, е, бихме могли да включим някои допълнителни елементи. Не само бихме могли, а би трябвало да ги включим. Е, и трябва да се отдели повече внимание на социалната справедливост, на утвърждаването на Европейския съюз. И това, естествено, са аспекти, свързани с финансирането. По същия начин стоят нещата и с устойчивостта. Докладчикът е, в сянка със сигурност е, е, докладчиците в сянка ще внесат изменения и аз най-вероятно също ще го направя. Но има няколко бих казал три места, в които трябва да допълним и разширим малко перспективата – аз не съм непременно привърженик а, на тезата, че, така да се каже, новото мото трябва да бъде свързано с повече сътрудничество в областта на сигурността. При всички положения е нещо необходимо. Трябва да го направим но това не означава, че трябва да прекамерно напред да изнасяме нещата. Но когато говорим за съвместната, за общата политика на сигурност и отбрана, трябва да се подкрепят нещата с съответните бюджетни кредити. Всички ние сме наясно. 1% от БВП е, може естествено да се отдели, е, естествено могат да се насърчат е, инвестициите, може да се направи много повече, но бюджетниците в нашата комисия трябва да пояснат освен това на колегите, които настояват за повече средства, че ние в рамките на нашия бюджет все още не сме в състояние да отделяме повече от това, което правим. Подобно е усещането ми, когато става дума за външните предизвикателства. Да, в контекста на всички тези кризи, за които споменава докладчика в параграф 18, можем да добавим още един параграф, да подчертаем значението на хуманитарната помощ, значението на инструментите за предотвратяване на кризи. Всичко това е изключително важно. И освен това, доверителните фан, фондове, които ни създават най-малко главоболие, трябва да бъдат така посочени. Ние трябва да преразгледаме нещата по отношение на доверителните фондове. Тъй като знаем, че е, държавите членки не изпълняват своите ангажименти по отношение на доверителните фондове. Е, може би Зигфрид ще бъде в състояние е, да помисли за е, на мисиите ни в е, Африка. Е, като докладчик миналата година аз вече подчертах колко важно е, е, както вие, господин председател, много сполучливо говорите за така, бюджетния универсум. Аз мятам, че този бюджетен универсум вече е, приключи. Така че би трябвало да използваме всички инструменти, естествено – но да се предоставят е, финансови средства в рамките на различните инструменти, без, е, е, така да се каже, да се включи в обсъждането всичко всички институции без участието на Европейския парламент, така както в Ефса за Африка, мисля, че е просто неприемливо. В член 24, параграф 24 е, трябва да се подчертае е, е, колко важни са тези средства. Естествено, че така, спирачката по отношение на собствените ресурси отпадна. Следя развитието в позициите на финансовия министр на ФРГ. Той е, промени междувременно доста позицията си, но е, и може би има право за това, но това са неща, които трябва да се обсъдят, трябва да ги обсъдим тук. През 2018 година ще говорим пак за Брексит, естествено, но трябва да започнем изпреварваща дискусия. Ще говорим а, за а, излизането на, на един от най-големите нетни платци от Европейския съюз и за последствията от Брексита. Трябва да видим какви ще са последствията по отношение на финансирането не само приходите, но и разходите по отделните инструменти трябва да се е, разгледат и анализират много внимателно. Благодаря ви. Благодаря. Господин Данадо. Euh, Благодаря. Благодаря и на докладчика. Мисля, че вървим в правилната посока но а, мисля, че проекта трябва да бъде още по-амбициозен. След становището на съвета и имайки предвид какъв е основният документ, смятам, че сме много по-назад спрямо това, което искахме да постигнем в началото. Смятам, че трябва да се запази структурните политики и общата селскостопанска политика, както и кохезионната. И също въпросът с економическото развитие е от ключово значение за Европейския съюз. Малките и средни предприятия, както и микропредприятията, създават работни места. От какво имат нужда те? Имат нужда от инфраструктура, било то пътна, било то релси и така нататък. И а, те имат нужда също така да могат да а, работят научно-развойна дейност а, и също от квалифицирани а, работни, работници. И ето тук се обръщаме към младите, а, да могат те да намерят работа. Именно за това а, гаранция за младеща, разъм и а, а, така нататък, това, което вие казахте като пилотни проекти, господин председател, защото само така ще помогнем младежите да намерят своето призвание, своя път. И разбира се, трябва да продължаваме, трябва да продължим да работим в тази област. Аз не смятам, че споразумението с Турция трябва да бъде а, началото и края, алфата и омегата на цялата ни политика за бежанците днес. Но Международният контекст сега е много сложен. От една страна Съединените щати, които се оттеглят, от друга страна Русия, която все повече заплашва и излизането от Европейския съюз на Обединеното кралство, ще имаме доста проблеми. Обединеното кралство беше един от основните сили и сега само Франция остана, така да се каже. И, ще трябва да помислим наистина за нови начини да подсилим отбраната. Но не можем да се опитваме да правим от, от нищо нещо. Така или иначе, а, трябва да можем да позволим на Европейския съюз да използва и да упражнява своите прерогативи. Ако нямаме бюджет, ако нямаме собствени ресурси, няма смисъл въобще да си мечтаем и да правим високопарни речи. А, това е ключовата точка, върху която трябва да наблегнем, а именно собствените ресурси. Собствените ресурси а, трябва да засягат и борбата с измамите има още много работа в това отношение и ако имаме един бюджет достоен за това име, трябва да можем да отговорим на всички тези проблеми. Особено на проблемите на младежите, както и на младеща. Благодаря. Мерси. Благодаря. Госпожа Моди. Благодаря. А, трябва да със сигурност ще повторя много отказаното от колегите, но все пак приветствам работата на докладчика. Съгласна съм с казаното. Когато, когато представихте доклада, да, говорихте за подсилване на работата на, сред младежите, на растежа, но мисля, че много може да се направи и в самия текст, например, да се говори повече за тези програми за Хоризонт 2020, за най-доброто опозатворяване на европейските фондове за растеж и за ето си. отново това, което казахте за ЕФСИ. Да, мисля, че имаме нужда да размислим по-добре за това какво се постига с ЕФСИ и как можем да го развием повече с програмите за бъдеще. И също, относно казаното от колегите, е, да, отбраната е напълно оправдана, трябва да има наистина такава, но трябва допълнителни средства. А откъде ще вземем тези пари? Държавите членки трябва наистина да, ако искат такава програма, трябва да отпуснат допълнителни средства. И а, да, но относно собствените ресурси и Брексит няма да коментирам. Надявам се колегите да знаят, че аз миналата година а, участвах много активно в, компа... в кампанията за оставане в, обединен... в Европейския съюз. Смятам, че това е бъдещето на Обединеното кралство. Не съм на печелившата страна, както виждате, за съжаление, но а, Относно бюджета за 2018, нашата държава все пак ще е още държава членка и ще е спази обещанията си, задълженията си по бюджета. Нека това да го разясня. Признавам, че наистина е важно да предвидим още от сега бъдещето, както идеята за справедливата компенсация. Благодаря. Euh. Да. А, признаваме вашата битка, но ако Европа говореше по-ясно на европейските граждани, може би и британците може би щеше да бъде по-лесно да оправдаем оставането а, пред британските граждани. Госпожа Тома не е отчаяна, но съжалява, че а, италианското правителство все още не е вдигнало тегло резервата си по е, многогодишната финансова рамка. Да, благодаря, господин председател. А, ние не сме е, на висотата на предизвикателствата. Съжалявам за това. Това го казаха и колегите. Искам да благодаря на докладчика, с който споделяме е, един и същи тип анализ, с амбиции и приоритети, така както го каза а, нашият докладчик Сянка. Имаме доста, доста разисквания относно приоритетите. И тук ще започна с една забележка, а, преди да а, се върна на общата визия и а, приоритетите. Тази забележка е вид критика към точка 3 на този документ. И а, вие имате, според мен, там една много опасна редакция на текста, където се казва, че частните инвестиции е, са единствените, които създават заетост. Много опасно. А, сега, без значение дали сме съгласни или не, това е си е вид идеология, но опасно изказването ви, защото оправдава заместването на субсидиите с други финансови инструменти. И се връщаме към частните а, инвестиции. Едва ли не, може да се каже, няма нужда от никакви субсидии, само от а, финансови инструменти. Така че нека да внимаваме, защото влизаме в пълно противоречие с точка 11, където говорите за а, значимостта на кохезионната политика. Това е ключова точка. След това ще говорим за приоритетите. И не споделям напълно всички ваши приоритети. По изключение. А, първо, имаме много малък бюджет, както беше казано, така че в един момент трябва да отсъдим. И ако има ако трябва да съдим, трябва да го разискваме с други колеги от другите комисии. Ще обясня защо е толкова важно в този момент. Аз лично а, просто очаквам с нетърпение такъв дебат. А, това е едно решение, господин Фернандеш, и е, в момента, в който трябва да има такова отсъждане, а, ще трябва да а, разделим. Добре, няма да, да успеем. Второ, по въпроса за отбраната, тук се присъединявам към казаното от господин Гайер, аз не съм а, за големите е, речи за, е, за отбраната, огромен, да има голям бюджет за отбраната и в крайна сметка да има съвсем малък бюджет, който да е съставен от остатъците от други бюджети. Всеки път имаме такива големи речи, малки средства и, а, и то извлечени от тук и от там. Мисля, че това беше казано и от много колеги, и мисля и от господин Фернандеш, по въпроса за отбраната. Трябва да проведем истински дебат и а, смятам, че може би ще бъде добре, господин председател, да проведем а, един дебат с Комисията по отбраната в парламента, защото ми се струва, че не си даваме сметка за бюджетните последици от това, което тук говорим. След това, в заключение, смятам, че има неяснота. Дори а, неравновесие, дисбаланс в частта отбрана и също така дори и иммиграционната криза, смятаме, че а, хуманитарният аспект не е а, поставен като акцент. Не се говори за Сирия, но се говори за Русия. А, може би може да се подобри тази точка. Благодаря. Благодаря госпожа Тома, господин Манка. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на докладчика за неговия доклад. Мога да подкрепя почти всичко, което той е включил в доклада. И в крайна сметка е, мога да кажа, че доклада е много хубав. Ние теоретично разполагаме с добри инструменти това, което а, все още липсва, е погледа върху практическото приложение. Вчера се срещнахме с представители на ЕФСИ, на Европейската инвестиционна банка. Трябва да помислите и за вашата собствена страна, да кажем, е, във вашата държава член, е, е, се строи магистрала, можете да получите средства по линия на ЕФСИ и на Европейската инвестиционна банка, която ще инвестира целият проект. 95% в крайна сметка от средствата се плащат от държавите членки в този фонд. Така че е, всичко това е много важно. Е, естествено, необходими са ни е, инвестиции в изследователската, в научната сфера. ЕФСИ е чудесен инструмент, е, когато по друг начин не могат да се реализират инвестициите. Но не е хубаво да се взимат е, средства от Кохезионния фонд и да се включват в ЕФСИ. Освен това, при недостатъците във връзка с приложението, Говорихме още през 2015 година за това, че не разполагаме с достатъчно точен анализ на сметките, които се плащат. Много често се забавят плащанията. Има не, необслужени, неплатени сметки Кметовете кметовете остават по места без очакваните средства, ядосват се, имат редица други проблеми и ядове. Така че и до ден днешен все още не сме получили такъв анализ и точен разчет на сметките. Госпожа Тома спомена отбраната. Аз съм напълно съгласен с това, което тя каза. Държавите членки могат е, да обединят е, е, усилията си и средствата, за да купуват заедно необходимите оръжие и оборудване за целите на отбраната. Така ще бъде много по-ефективно. Благодаря. А сега и Зевейтре благодаря, господин председател. Първо и аз искам да благодаря на господин Морешан. Много добър доклад. Смятам, че е, обясненията на приоритетите ви бяха много аргументирани и логични. Няколко забележки. говорихте първо за кохезионната политика. Господин Морешан също говори за това. Аз смятам, че това е много важен приоритет, много важен и трябва да го запазим като такъв. Защо а, говоря за кохезионната политика сега? Защото се тревожа за думите на госпожа Меркел, Меркел за Европа на две скорости. А, какво има тя предвид, не знам точно. Надявам се, че не е тази безвкусна супа, която вече а, опитахме преди няколко години за по-голямо економическо развитие за някои държави, други, които не се развивали толкова бързо и така нататък. А, смятам, че наистина трябва да наблегнем на кохезионната политика, на регионалната политика като приоритети. Като професор по економика, аз признавам, че това са базите на економиката, устоите им. И а, економическото сътрудничество и търговията протича най-добре между държави с сходно ниво на развитие. Да а има много държави, които все още с ниво на БВП по-малко от средното и а, ако има наистина Европа на две скорости, трябва да ускорим а, скоростта за тези държави, които са с а, економическо развитие под средното. Наистина се надявам а, това да е достатъчно добър аргумент за да разработим истински добър вътрешен пазар с инструментите на кохезионната политика. Вие говорихте и за Еразъм. Еразъм Плюс е наистина успешна програма и знаете, че тази година честваме 30-та годишнина не само 60 години от Европейския съюз, 30 години от Еразъм, вече е 9 милиона а, души вече са се възползвали и от Еразъм и а, смятам, че сега Еразъм Плюс също е много добър инструмент. А, горда съм, че увеличихме ресурсите за тази програма, защото това ще бъде много а, добър тласък за европейската економика. Също чух че 6% от администрацията, това е много, много ниска стоп. Вие казахте, че това е ниска стойност. Аз казвам, че това, съм, че това е много. Трябва да се, намали, да се намалят разходите за администрация, защото това, което виждам а, като заплати и социални ползи за обществени служители, как а, понякога ние а, харчим парите, резервирана съм. Ако намалим тези разходи, Нашите граждани ще бъдат много доволни, защото сега в Европа а, има много други по-належащи неща, където бихме могли да използваме тези пари. Благодаря. Мерси. La parole est à Patricia Soulin. Благодаря, Патрисия Солин. Хвала за беседа, председуючи, хвала туди колега. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Морешан за чудесния доклад. Много точно премислен и подготвен, точно така, както сме говорили. Плана за действие за 2018 година преследва цели като преодоляване на миграционния натиск, създаване на работни места и така нататък Естествено, много от нашите цели са свързани и с образованието е, и младите хора, Еразмус и други. Приветствам всичко това. Забравихме обаче гъвкавостта на бюджета. Въпросът е дали гъвкавостта е, е, за проекта бюджета за 2018 година е в достатъчна степен дали ще можем е, гъвкаво да реагираме на е, потребности от типа на засилена потребност, е, отбрана или нов приток на мигранти и беженци. Имаме ли достатъчно на степен на гъвкавост в бюджета, за да можем да реагираме адекватно? Освен това, дали сме насочили е, всъщност усилията си при създаването на плана към реалистичното постигане на целите, които сме си поставили. И трябва да контролираме нещата много отблизо, така че всеки проект, който не се развива добре, е, е, да бъде е, в определен момент лишаван от средствата и средствата да се пренасочват. Да, вие говорите за 1% от БВП на държавите членки. Но трябва да напомня, че е, групата на високо равнище за собствените ресурси е, под ръководството на господин Монти представи доклад наскоро. И е, всички, е, така да се каже, бъдещи действия с оглед на е, ситуацията в момента ще бъдат закъснели ние е, трябва да запълваме доста дупки е, в бюджета, особено когато Великобритания излезе от Европейския съюз. Как тези 16 милиарда евро, които внася ежегодно Великобритания в е, е, хазната на Европейския съюз ще бъдат заместени и откъде ще дойдат средствата. И накрая господин Олбрихт. Съвсем а, накратко. Да, а, ние сме от едно и също а, семейство с а, докладчика, но все пак, а, от, а и с някои от а, говорилите преди мен колеги, и също времено гледаме по различен начин на нещата. М- твърде общ е, е, така да се каже, е, погледа ни върху бюджета. Е, всичко това, което всъщност четем, така да се каже, е допълнено от съдържанието между редовете. И тъй като ние разбираме от бюджет и се занимаваме с бюджетни въпроси, внимаваме най-вече за отражението върху бюджета. Какво ще бъде отражението? Какво о, трябва да очакваме през следващите месеци? Какво трябва да е политическото послание? Това е въпросът. От една страна, прегледа, средносрочния преглед на МФР не е самоцелно упражнение. То бе направено просто за да убедим и съвета, че е необходима гъвкавост а в момента ние не разполагаме с тази гъвкавост. Така че заключението е, когато а, подготвяме бюджет, проекта бюджета за 2018, а, ако италянците не променят мнението си, ако ние не успеем да а, променим нещата по отношение на италианското мнение и с ситуацията в Италия, какво ще стане с тази абсолютно необходима гъвкавост от моя гледна точка? Господин Морешен точно това се опитва да каже. Ще стане много по-сложно. Освен това, става дума за регионалната политика в текста. Става дума за най-големия ни приоритет, в крайна сметка, от миналите години. Но също същевременно 25% е съкръщението за плащанията именно в тази сфера. И как тогава през 2018 година можем да очакваме много бързо е, развитие е, при нарастващия процент на плащанията? Тоест, какво ще запазим в бюджета за 2018 година за сближаване, за политика на сближаване, при положение, че някакси не можем да преодолеем така, липсващите е, средства за плащания? Съветът ще бъде ли готов да отвои средствата за сближаване? политика за сближаване за 2018. И ако не се отвият тези средства, кои от приоритетите ще трябва да отпаднат, какво, къде ще намалим средствата. Всичко това естествено е изключително важно. Благодаря, господин Морешан. Но аз смятам, че е, ние можем да прочетем текста, виждаме кои са приоритетите. И в крайна сметка трябва да видим как точно ще спасим действително важните приоритети и от кои ще се откажем, защото 2018 година е, изключително важна така, липсващите е, средства в бюджета след е, Брексит е, е, са около 5 милиона, не са 15. Всичко това, естествено, е, е въпрос на е, калкулации, изчисления и какво взимате като изходна база. Но Нека да бъда накрая още веднъж съвсем кратък и ясен. Става дума за политическо послание. Ние трябва да бъдем съвсем конкретни, съвсем практически ориентирани, защото в противен случай няма да постигнем целите. И когато говорим за ЕФСИ, да, добре, средства от Кохезионния фонд се прехвърлят в ЕФСИ. А също времено някои от нас са недоволни и се питат защо става така. Ами защото просто в рамките на Кохезионния фонд тези средства не са освоени и затова се прехвърлят към ЕФСИ. И оттам се очаква вече растежа в е, е, економиката и заетостта. Изключително важно е да обърнем внимание на 2018. Тя ще бъде много по-сложна от 2017. Не забравяйте това. Благодаря. Да, вярно е, че тази година ще бъде много тежка за правителството, защото за сега са взимали от обществените сметки а, плащанията. А, и всяка година виждахме, че се връщат пари на правителството. Добре. Европа функционираше, но в националните бюджети а, квотата за това, което се внася вноските към Европейския съюз не бяха много големи. Но а, вноските за 2018 ще бъдат, може би, по-големи, защото фактурите ще се увеличат. И ще имам един страшен бюджет дали ще се осъществи преразглеждането на многогодишната финансова рамка, не знам, но трябва единодушие, това е сигурно. А за бюджетното помирение няма нужда от единодушие на държавите членки. Така че, може би, ако няма такава, такова преразглеждане, в процедурата по помирение, може би ще се вземат основите на това преразглеждане, за което сме мечтали. Ще се опитаме да, да я договорим с относително мнозинство. Казвайки това, давам думата на господин Морешан да направи своите заключения за днес. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря е, искрено на всички колеги за техните коментари, за предложенията. Много ценя е, вашите предложения. Е, голяма част от вас е, споделих, споделят моето мнение и аз мисля, че можем да започнем от сега да споделяме и да обменяме мнения на базата на конкретни изменения. Очаквам внасяне на изменения от страна на колегите и естествено, както господин докладчик спомена, ние трябва да сме наясно във връзка с предстоящия резултат от ревизията на МФР, е, за това, което ни очаква през другата година, какви ще са разходите, какви, е, е, как ще протичат преговорите между Великобритания и Европейския съюз. Естествено, очакваме и препоръките, окончателните препоръки от доклада на групата на, за високо равнище за собствените ресурси. Започваме е, преговори с другите институции е, и трябва да договорим е, следващата рамка. Ако успеем е, изцяло е, да постигнем е, целите си, е, ние ще е, е, можем да бъдем относително спокойни е, относно следващите години. Е, що се отнася до Брексит и излизането на Великобритания, мисля, че въздействието върху бюджета през 2017 година ще бъде равно на нула. Всъщност през 2017 Великобритания, през 2018 Великобритания продължава да бъде пълноправен член с всички задължения и права, проистичащи от това. Как точно ще се протекат преговорите между Съюза и Великобритания, това ще видим, но през следващите месеци ние трябва да изпълняваме е, нашите задължения е, в рамките на преговорите и на дебата относно предстоящото излизане. Но, както ви казах, е, минимално ще бъде въздействието на предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз през 2018 и така, следващия четвъртък, 12 часа, изтича срока за внасяне на изменения. 6 март ще обсъдим тези изменения и ще гласуваме тук в комисията и след това вече пленарна зала. Благодаря, господин генерален докладчик. Представителите на комисията имат ли някакви мнения, възражения, коментари? примерно нови средства, неочаквани средства, които ще ни позволят да закърпиме бюджета с... Благодаря, господин председател. Бих искал първо да ви благодаря за този дебат, който показва, че има много голям консенсус около целите и приоритетите, изложени от комисията до тук. Няколко коментара по заказаното в дискусията, за да избегнем недоразуменията. Относно плащанията, които са се променили през последните три години. Лимита на, а, необходи, на наличните кредити доведе до забавене на плащанията и е, фактурите не идват в е, необходимите срокове. Господин Мънка каза, че не е правен анализ с е, решителната помощ на парламента. Е, създадахме план за плащания, който е, ни позволи да е, изплатиме непогасените задължения, така че сме в срок. Както каза господин Олбрих, през 2018 година ще постигнеме така едно плавно протичане на про- програмите по политиката за сближаване. Ще има допълнителни нужда, нужди за плащания и комисията ще поиска допълнителните средства, които ще са необходими. Комисията ще поеме своята отговорност при сформирането на проекто бюджета 2018. Колкото до доверителните фондове, разбрах, че има известен скептицизъм спрямо тяхното финансиране. Комисията в съвместното изявление за бюджетната процедура за 2017 година бе поет ангажимент, препотвърден от комисар Оттингер и е, това писмо ви беше препратено, господин председател, относно участие на представители на е, парламента в е, управителните съвети на доверителните фондове. и допълнително ще бъдете редовно информирани парламента и съвета относно а, изпълнението на трансферите и на работата и дейностите по поверителните, по доверителните фондове. Е, доверителните фондове имат за цел да се извършат е, дейности, които не са включени в е, програмите, отпускане на допълнителни е, средства за строго определени цели. Така че ако някой има Това бяха нашите забележки, господин председател, и бих искал да благодаря на докладчика и да го приветствам. Ако можехте да ни изпратите и а, е, а, е, документ за е, финансовите отношения между Европейския съюз и Турция. Става дума за инструмента за а, Турция, а, дали 3 милиарда са 3 милиарда, до къде са стигнали плащанията и там е изчистени ли са а, някои от плащанията и сметките. Бих искал да благодаря на нашият докладчик за този отличен доклад. А сега съобщение на нашия главен докладчик за 2016 година относно солидарността. Виждам, че продължаваме да бъдем много солидарни с Обединеното кралство. Госпожа Моди, а, успокойте се, господин Фернандеш. Практикар рапидамент. Да, господин председател, солидарността се практикува и тя трябва да се предоставя и демонстрира свидетелство, свидетелство бързо, когато има нужда. Така че ние също така при, кан, приканваме съвета да е, е, спазва късите срокове, за да могат да средствите, сум, сумите, които сме предвидили да бъдат изплатени на Обединеното кралство, Португалия и Кипър. И Португалия по-специално става дума за Мадейра. Става дума за 60 милиона, за над 60 милиона за Обединеното кралство 7,2 милиона за а, Кипър и 3 милиона и половина за а, Мадейра. Става дума за а, наводнения в Обединеното кралство, а за Кипър и а, Мадейра горски пожари, а в Кипър също така бе имаше и голяма суша, така че е, необходимо е да приемеме решението, за да могат сумите да бъдат бързо изплатени на трите страни бенефициенти по-специално на региона Май за остров Мадейра. Това още веднъж доказва, че европейският бюджет се разходва солидарно в случаи на природни бедствия, като за съжаление природните бедствия ще бъдат все по-чести и ще има и все по-големи бедствия, проистичащи от промените в климата. Да, солидарността е като любовта, трябва да се дават доказателства. Някой иска ли да вземе думата по доклада на господин Фернандес? А, явно, че нашият докладчик успя да ни обедини около консенсуса. Изменения могат да бъдат внесени до 2 марта 13 часа. Комисията по бюджета ще гласува на 20 и 21 марта, не на 30, както предвидено. А, и членовете на НП ще могат да участват в гласуването, защото на 30 ще бъдат на конгрес в Малта. На, 20, на 26 или 7 април предложението ще се разглежда в пленарна зала в Страсбург. А сега ще дадем думата на господин Гайер по проекто Коригираш бюджет номер едно. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Този е, коригиращ бюджет е свързан с трансферите, по които взехме вече решение, а тук е, стана дума и за средствата, които се мобилизират по линия на Фонда за солидарност. Така че е, Хосе Мануел Фернандеш тук ще обясни всичко чудесно, аз няма да го повтарям. Има малка грешка в е, е, документа на комисията, е, така че днес бихме могли точно като контролери да действаме, за да видим как точно стоят нещата с авансово отпуснатите суми. И в крайна сметка аз съм отбелязала този критичен момент в моя текст. Междувременно вече е, сме е, посочили е, така необходимостта от тази корекция, съвета също. Е, но е, се налага сега да, е, така да се каже, да отпадне съответния параграф, тъй като не отговаря на действителността. Става дума по-скоро за технически проблем. Е, е, това е в крайна сметка една е, не съвсем необичайна е, процедура в рамките на коригирането на бюджета, така че ще се справим. Сроковете, както бяха изложени по отношение на така, доклада на Жозема на Фернандеш са същите и тук Благодаря на докладчика. Благодаря на докладчика. Бяха ви пред, предложени срокове. 2 март 13 часа. Аз споменах кога ще гласуваме доклада на Госе Мануел и ще същото въжи за, за докладите на господин Гейер, същото въжи и за гласуване в пленарна зала през април. Госпожа Холмайер ще се присъедини всеки момент към нас. Така че междувременно давам думата на Ханс Гейер за Европейския център за развитие на професионалното обучение. Президент, mit Ihrer geschätzten Erlaubnis ich vor, dass wir благодаря, господин председател. Предлагам а, следващите три е, точки от дневния ред да бъдат обсъдени, е, обсъдени заедно. Става дума за точки 10, 11 и 12, тъй като те са много тясно свързани помежду си. Става дума за промени в е, основните регламенти за е, така наречените тристранни агенции, е, които се занимават с най-общо казано заетостта, ЦДФАП е Европейския център за развитие на професионалното обучение, Юрофанд, Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд, и лоша агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа. Тоест, Става дума за тези тясно свързани по отношение на съдържанието на тяхната работа агенции да работят в още по-тясно сътрудничество в резултат на промените в основния регламент. Така че е, по подобен начин излагаме проблемите е, и е, за трите регламента. Би трябвало да се мисли за економии, особено там, където става дума за така много близки полета на действие Макар, че има ясно разграничаване, е, но независимо от всичко се стига понякога до припокриване на е, дейности. Така че е, тези ресори, които се доближават доста един до друг, би трябвало да съгласуват много добре действията си, за да няма припокриване, да няма дублиране. И в рамките на управителните съвети е, трябва да се, на управителните съвети трябва да се предприемат и съответните промени е, трябва да има представител или наблюдател и от другите две агенции, за да може да се избегнат именно нежелани е, дублирания. Както казах, по този начин бихме могли да избегнем е, така, дублиране на дейности. По-добро свързване в мрежа с останалите институции също е много важен момент. Приноса на тези агенции е, в е, консултативната дейност на останалите институции на Европейския съюз. Това е, е също предмет на някои изменения. Имаме е, е, около една седмица до внасене на измененията. 2 март 2000 и 16 февруари, пардон, 2017 и след това вече до края на март ще сме готови с приемането. Благодаря, господин обрик, ти искаше думата. Искам да взема думата от господин Саварма, който е докладчик Цянка, но не може да присъства. Той е, иска да ви съобща, че, съм, че той е съгласен относно предложенията на господин Гайер относно ефективността на агенцията, да се избегнат преповтарянията. Господин Саварма също би искал агенциите да бъдат да насочат своите действия към постигане на а, конкретни резултати и той иска да ви се извини за а, отсъствието. Благодаря ви, благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Комер. Благодаря, господин председател. Господин Гайер, благодаря ви е, за е, представенето на доклада. Напълно съгласен съм с вас, е, че трябва да се опитаме да разкрием и потенциала за синергия, така че в по-тясно сътрудничество да се съгласуват действията, така изразявам всъщност моята подкрепа за идеята за координиране и тясно сътрудничество. И трите е, точки е, са много подходящи, за да можем отново да подчертаем необходимостта от субсидиарността. Ние разполагаме с тези агенции, да, и се грижим за тяхната ефективност, но същевременно се питаме какво правят те. Всеки, който пътува из е, държавите членки, е, е, знае, че един град в Германия доста се различава по основни параметри, свързани с работата и начина на живота от един град в Гърция, да кажем. Така че в е, някои от държавите членки в момента просто не могат е, да се е, прилагат нашите е, принципи или е, правни норми. Е, и също но може би, е по-добре е, малко да поспрем с препоръките. Е, и също времено е, е, да намалим персонала да действаме по-реалистично, защото една голяма част от препоръките, които е, раздаваме така щедро напоследък, всъщност не могат да бъдат изпълнени от част от държавите членки. И затова би било много важно да помислим какво е смислено да се запази и какво трябва да отпадне. Благодаря. Благодаря, господин Колмал. Някой друг иска ли да вземе думата по този въпрос? Виждам, че колегите са все по-многобройни господин През от името на комисията. Благодаря, господин председател. Бих исках, да привлича вниманието ви върху някои от измененията. Просто от доколкото може докладчика да ги вземе предвид. Макар и да приветстваме целта за по-добро сътрудничество и ефективност, искам да повдигна следните точки. Първо, съответствието с съществуващите правила. Единният подход, който е прият от трите институции, И, в управителния съвет участват държавите, членки, комисията и Европейският парламент, когато това е, е необходимо. Но тук никъде не е записано, че представители на агенциите ще са а, членове на управния съвет. Второ. Изменение номер 6, което се отнася до преводите, преводните центрове. Там се казва, че центровете трябва да предоставят превод на всички други агенции, а в изменението се казва, че преводът се извършва от преводаческия център или друг доставчик на услугата. Това по някакъв начин може да подкопае ролята и мястото на преводаческия център, тъй като това е неговата цел и задача. И на последно място изменение номер 8 Там се казва за тази цел агенцията трябва да предостави услуги и доказателства. Докладчика предлага да замени думата услуга с анализ, но това си е работата на агенцията. В случая, в, а, случая с СДФОП това може да така да, да попречи на работа, тъй като СДФ, СДФО предлага управление, методи, инструменти за управление и управление на центъра за данни. Това е част от дейността на СДФОП но може би докладчика трябва да, да, да, да внимава дали просто тази формулировка няма да създаде някакви препятствия на СДФ да извършва част от дейността си. Благодаря, господин председател. Господин докладчик. Да, благодаря. Благодаря ви. Благодаря за изказванията на колегите, на комисията. Смятам, че така, указанията ви бяха много важни и съществени, но те не се е, е, отнасят конкретно и пряко до е, трите е, агенции. Какво прави Eurofound? Е, е, занимава се с е, е анализ на данните и систематизиране на данните, които е, се получават по отношение на условията на живот и труд от държавите членки. А те са доста хетерогенни. Така че е, тук не става дума само за подреждане и систематизиране на данните, но а, става дума и за това как точно се а, събират тези данни и а, методологията за а, извличане на данните и след това вече а, е, представяне в обобщен и системен вид. Т.е. тези данни, а, докато не се обработят а, надлежно, а, не, не позволяват никакви сравнения. Естествено, че има и национални е, организации и компетентни органи, но докато те не са все още в състояние да обработват данните и да ги представят в един формат, очевидно е, се нуждаем е, от тази Европейска фундация, което все пак ни е по-ефтино, защото там са ангажирани 21 служители, а в държавите членки ще имаме най-малко 28, ако не и много повече. И по същия начин стоят нещата и с ЦДФОП, Центъра за развитие на професионалното обучение. Как да направим младите хора по-мобилни? не само как да развиваме професионалното обучение. Това е при всички положения една, един по-благоприятен и по-изгоден от финансова гледна точка вариант, отколкото да имаме подобни центрове в 28 държави членки. Да. Господин Преза, ще погледна така, местата, които събудиха вече вашите критични бележки, най-вече изменение 8. Може би най-вече по отношение на ЦДФОП не сме намерили най-подходящото така по форма най-подходящото оформление. Но когато става дума за центъра за преводи, трябва да ви кажа, че когато говорим за преводите, трябва да признаем, че подхода на комисията по отношение на съкрещаването на работни места, най-вече на писмени преводачи, доведе до тая ситуация. И всеки път, когато говорим за освобождаване от отговорност във връзка с края на годината, и изразходването на бюджетните средства се повтарят непрекъснато така и критичните бележки по отношение на съкратените места, на важни, на възлови позиции. Същото се отнася и до агенциите. И сега, ако кажа, че сме на ръба, така да се каже, да станем вече е, негодни е, да вършим работата си е, поради липса изцяло на преводачи, ще бъде прекомерно и пресилено. Но трябва да ви кажа, че е, естествено превода е, е свързан е, с ресурси, с време, е, и ние тук в Европейския парламент е, в резултат на всички тия съкръщения в преводаческите служби е, чакаме твърде дълго, докато получим писмения превод. Е, и това трябва да се има предвид, когато започнат съкръщенията. Въпросът е дали все пак и този център за преводи не се бави просто защото няма достатъчно хора. Е, и по тази причина е хубаво да се предвидят и альтернативни възможности за набавяне на превод. Аз е, е, лично <laughs> бих могъл, естествено, да предложа и, но не тук, на това място, да се разшири, да се увеличи щата и преводаческите места в центъра за преводи. Ще го направя, може би, когато става, работим по бюджета 2018. При всички положения трябва а, а, не, а, така да се каже, да раздуваме нещата, но трябва да е възможно в някои така много близки, сродни сфери е, от тяхната работа е, да могат да съгласуват е, позициите си и плановете си, защото не би трябвало да се работи по едни и същи начинания или инициативи и в трите агенции едновременно. Да, разбирам, че ще кажа нещо полемично, но нека още веднъж да повторя. В управителните съвети на тези агенции има представители на всички държави членки. И след като има 28 представители от държавите членки и отделно и представители на комисията и на други институции, е, би трябвало да има възможност и за един представител в ролята на наблюдател на другите две агенции. Благодаря. Да, мисля, че а, изчерпахме тази точка и съответно ще можем да се произнесем на 20 март в бюджетната комисия. Имаме достатъчно време. А, измененията ще се внесат, както каза докладчика, на 16 февруари най-късно и след това, след гласуването, ще при нас ще се разглежда доклада и при останалите комисии. Искам да попитам общия докладчик дали има нещо, някакъв напредък относно проблемите в Гърция, свързани с локализацията. Има ли някакъв напредък? Или друг път да го обсъждаме? Моника Холмайер вече е тук и ще ни каже малко повече за сградната политика и може би ще ни покани да гласуваме. Най-вече по общият изследователски център с проекта в Италия. Госпожа Холмайер, бихте ли взели думата? Много сърдечно ви благодаря, господин председател. Ще се спра на а, 102 сграда за съвместния изследователски център а, ИСПРА. Става дума за така, поредната сграда, която проследяваме през последните два легислатурни периода. Става дума за а, много стар сграден а, фонд, а, изграден през 1950-1980 до година. И а, така, а, в момента се опитваме някакси да наместим нещата и най-вече да а, модернизираме малко сградния фонд. Така че е, става дума за надстройка, пристройка, модернизация. Е, 44-та сграда, да кажем, не се използва. Общо 11 сгради не се използват. 44 е, е предвидена за ядрени изследвания. А сега, може би, почва да се мисли е, е, за е, модернизиране и за използване на номер 44, на останалите 10, които са е, доста стари, най-малко 27 години на няма да влязат в експлоатация отново. Освен това става дума за повече от 1 милиард с квадратни метра, има и лаборатории, само 1444 е квадратни метра площ на сутрена. 13, 315 е, работят в момента. Това е броя на служителите. Максималният капацитет е около 330 души. 3,9 е, милиона, е, т.е. 19% ще струва модернизацията без е, привличане на чужд капитал, тъй като изследователският център има и собствени приходи които много умело и така подходящо се използват през последните години. 2013-2014 година имахме 13,6 милиона собствени средства, 2014 5,9, сега малко повишение 9,5 е за 2015 FP7, е, е, това е изследователска програма 7 и Хоризонт 2020, е, естествено трябва да бъдат координирани. Това са така, общите рамки, в които работи нашия съвместен изследователски център в ИСПРА. Средствата естествено трябва да се използват за изследвания. Това, което е интересно в този случай е, че с центъра си помага с собствените приходи. И през годините държави като Израел, Молдова, Швейцария, Босна, Херцеговина, Македония, Сърбия са се присъединили към научни изследвания или научни програми и по този начин на практика средствата, разходите намаляват за нас. Така че е, бихме могли годишно, така да се каже, да не предвиждаме чак толкова много резерви за сградния фонд. Обикновено в националните бюджети има такъв резерв. Това би било супоптимално, както се казва, но в момента, като имаме предвид така, разпределянето на средства, 16 милиона и половина, които ще се използват е, за е, новите сгради е, и намалените разходи, тъй като става дума за централна сграда. И освен това и разходите по поддръжката са понамаляли около 700 хиляди можем да очакваме едно намаляване на а, а, разходите от 60%. Представете си, а, след а, ремонтите, след модернизирането на сградата и при това положение мисля, че действително а, си струва да подкрепим а, желанието на а, съвместния изследователски център. Това, което още не сме успяли да направим е, е да е, вземем решение е, и то, според мен, правилно решение по отношение на ядрените изследвания, защото тук в бюджетната комисия преди няколко години си спомням, че веднага се зададе въпроса, добре, що за ядрен радиоактивни отпадъци е, е, се произвеждат там, в тая сграда. Е, не бива да се помещават кабинети и работни помещения за хората и така нататък, но ето, че италианското правителство намери решение, пое, е, така да се каже, разходите и е, грижите около междинното складиране и ние е, сме много доволни, естествено, защото сега знаем, че радиоактивните отпадъци се складират както трябва, контролират се, наблюдават се. И до преди няколко години не беше така. Естествено, тази история, която разказвам за ядрено активните отпадъци, не е свързана пряко с плановете за ремонти и модернизация, но е свързана пряко с работата на нашия изследователски център в Испра. И така, с две думи, моля ви да подкрепите това решение. Благодаря. Зададохте въпрос за разходите. Не може ли да се обърнем към комисията? Си го Ако позволите, господин председател, предлагам а, колегите от Обща служба за научно-развойна дейност да отговорят. Благодаря, господин председател. По тези разходи имахме 3,5% от програм, предишната програма. Сега това е намалено на 2,5%. Това означава, че а, за 2014-2016 Швейцария също не участваше в Хоризонт 2020. Участваха само в някои части, които обаче не са свързани с а, Арси. И а, относно а, ангажиментите а, в а, Изпра отпадъците бяха от, из, експедирани към специално временно хранилище, което е под контрол на италианското правителство и а, съответно ще има специална програма а, по този въпрос. Euh, и така, отбелязвам си, че а, сте минали към 2,5%. Това какво прави в стойност, финансова стойност? Всяка година към 14 милиона евро до 2013, а от 2014 5 милиона. Тоест 8 милиона евро а, а, за трите години се натрупват. И а, дори а, последно стигнахме до а, липса на 10 милиона заради а, невноската на Швейцария. Да, нещата се е, увеличават. 7,7 е, милиона през 2007, след това 14, 13,6 милиона а по хоризонт на 2020 е, отпаднаха 5,3, сега малко се увеличи на 5,9. Забелязва се обаче, е, че и е, участието в този сектор и активността на държавите е по-голяма. Така че би трябвало много внимателно да прегледаме нещата отново в контекста на Хоризонт 2020 ако о, излезем на минус, тогава ще имаме по-малко постъпления, по-малко приходи, по-малко интересни е, програми и по-малко участие от страна на е, не само на държави членки, но и на държави извън Европейския съюз. Трябва да внимаваме. Благодаря за предупреждението. И така, относно бюджетната презентация, имам а, това възник... показва ли се като приходи в европейския бюджет или разходи? По-скоро второто. Разходи. Това е в редовете за разходите и има коментари, където се посочват стойностите, които са предвидени, които са за искането с пресни такива бюджетни ангажименти. Това не е ли аномалия, защото всъщност приходите трябва да, да, да, из, да се появяват като приходи, а пък разходите а, в, ця, в целостта си така са, като разходи. а, те са в графа разходи, за да оправдаят разрешените бюджетни кредити. Знаете, че е, бюджета на Европейския съюз се характеризира с факта, че нивото на разходите определя а, в, приходите, които ще се изискват от държавите членки. И а, за това а, има такова разпределение. Тези приходи са директно зачислени към конкретни разходи а не като приходи от общ характер. И собствените ресурси се използват, за да се изплаща всич... обща съвкупност от разходи, а не за конкретни разходи. Да, разбира се, вие бяхте там, когато водихме дебата за бюджет 2018. Имаше а, искания от общия докладчик този бюджет да бъде разбираем, четим за европейските граждани. Така че вашата система с а, вече а, определени за даден разход приходи е доста сложна а, и всъщност намалява а, разходите в бюджета, това, което се чете. А, да, но вижте, е, участие на държави като Швейцария или други трети държави, външни държави, всъщност е, е спецификата тук. Е, те също имат някакво участие, но само за някои специфични програми. И това са приходи, които не са предвидени в първоначалното правно основание за, те, за сътрудничество с тези държави. Това са трети държави, които участват и които плащат тяхната квота, тяхната вноска. Така че от гледна точка прозрачност не виждам някакво разминаване с целите за прозрачност. Друг пример също за бюджета за беженците в Турция. Там са двустранни вноски, които се правят от държавите членки в същата политика, и което позволява да имаме по-голяма стойност, по-голям обем спрямо това, което по принцип се предвижда в бюджета. Смятам, че ако говорим за прозрачност, има я и също си има и бюджетна логика. Да, за експерти, не за граждане. Може би Става дума за някакво противоречие. Е, ако една държава плаща нещо във връзка с е, е, даден програма или проект, се поставя искането тя да участва и в финансирането на така да се каже, на функционирането на центъра, т.е. да участва и в поддръжката на сградата. Да, да добре. Съгласна съм, господин председател, че не винаги е логично действат държавите членки и не винаги е логично мислят, но... Бюджетер. Просто напомням един принцип, универсален принцип на бюджета, че всъщност всичките разходи трябва да се поемат от приходите. Но както да е, ще се върнем пак на тази тема приемам практиката, защото тя така е не съответства на регламентите, но ако искаме бюджета да бъде четим за гражданите, те трябва да могат да виждат какво внася Швейцария, какво внася другите държави членки и да могат да разберат как функционира бюджетното равновесие. Добре, нека колегите да останат, защото имаме нужда от кворум, за да гласуваме. И кворума е 11 души. Така че моля да останете на местата си. Госпожо Холмар, смятате ли, че трябва да гласуваме сега? Entschuldigung, mein Kollege hat mich gerade angesprochen. Извинете ме, но колегата точно разговаряше с мен по друг въпрос, да. Искате да гласуваме ли? Да. Добре. Ще гласуваме с вдигане на ръка. Тези, които са за този проект и финансирането му с конкретните детайли, да, го, да вдигнат ръка, да го гласуват с вдигане на ръка. Rapporteur генерал е тил фаворабле? Rapporteur генерал de 2018. <laughs> Господин Морешан, est-ce Господин Муришан, аз съм за, че съм за. Сигурна съм. И така ще а, приема се предложението госпожа Хомар. Госпожа Холмар, имате думата. Има и още един проект който ни бе изпратен, но днес не можем още да гласуваме по него, така че само ще ви информирам. Става дума за Фронтекс. Фронтекс доста прегледно е, е представил плановете си за бъдеще, но все още няма договори, няма условия за изпълнение на договорите, така че е, съгласно бюджетния правилник информацията не отговаря все още на изискванията е, за да се гласува. Става дума за седалището във Варшава. Е, вие знаете, че Фронтекс ще получи много повече персонал, включително и в седалището във Варшава. 9 от 14 от етажите в сградата във Варшава са заети от служителите на Фронтекс към момента повече от 14600 са квадратните метра, има конферентни зали, има столова, има кафене, на 13 е, етаж. Но въпросът е, че е, тези етажи не са достатъчни. Необходимо е някакво друго, макар и преходно решение, докато е, Полша посочи подходяща сграда за новата агенция за крайбрежна и гранична охрана. Така че се мисли за това, не може ли да се вземат и е, допълнителните 9 етажа, е, които са в сградата. Е, единственото, което според мен представлява проблем е и ще го съобща на Фронтекс, че до 24-та година трябва да се сключи е, договор за найем, а също в 22-та година най-вероятно ще има вече нова сграда, посочена от полското правителство, така че тогава ще трябва да се напусне сградата. А, а също а, е, договора за найем се предлага за срок до 24-та година. Очевидно такива са условията на собственика не, не зная дали е разумно от 22 до 24 да плащаме найем за сграда, която няма да използваме. Аз лично съм доста скептична и критична в това отношение. Очевидно обаче има проблеми е, да се наемат тези допълнителни етажи за по-кратък е, срок. Е, това ще бъде свързано с някакви така да се каже, е, санкции е, и е, при неспазване на срокове по договора, който трябва да бъде до 24-та година. Така че при всички положения още днес изпращам така спешно съобщение на Frontex, че се нуждаем от много повече информация и друг бит информация във връзка с тези допълнителни плащания. Освен това, хубаво е да знаем и много повече за тези парцели или сгради, които в бъдеще ще бъдат предоставени на Фронтекс. В това отношение също се нуждаем от много повече информация и е, е, чакаме едно по-точно описание, съпроводено с съответните документи от Frontex. Надявам се, е, че колкото е възможно по-бързо ще получим е, тези е, допълнителни документи и че ще може да се постигне изпразумение с управителя или собственика на сградата за е, по-кратък е, договор до 22. Благодаря. Микрофон. Да, благодаря. Наистина има нужда от по-голяма сграда Frontex. Още повече, че този офис ще става все по-важен. И а, полското правителство вече вече подписа договора за приемане на сътрудници за Frontex. А, а пък нямаше разпоредби, които да ми позволят на тези сътрудници да, а, примерно, да запишат децата си на училище и въобще всички останали условия. А, но това беше част от ангажимента на Полша, след като подписаха този договор. А не е ли подписан още договора? Очевидно има проблеми полското правителство така, първоначално бе обявил, че ще предостави а, съответния парцел за 20 милиона евро, но до този момент не съм получила информация, че това наистина се е случило. А, знае само, че е, се провеждат разговори и че всичко се движи в положителна посока когато говоря за този договор за седалището, това е договора за специалния статут на служителите, които ще дойдат в Варшава. Записването на децата им, данъчното облагане, неща, които могат да спрат, да спрат всъщност ангажирането им в Frontex Варшава. Да, е, все пак има е, все още въпроси, които не са е, решени. Ако правителството започне да става по-сговорчиво, ще се решат въпроси. Добре, решението така иначе е отложено, така че ще говорим отново. Няма други желащи да вземат думата по а, темата. Сега ще чуем госпожа Гардия Заба, която ще ни информира за Европейската инвестиционна банка и операциите и извън Европейския съюз. А, да, миналия път имахме много интересна дискусия. Научих потрясаващи неща, а именно, че а, тази банка а, инвестирала в Китай. В Хонг-Конг също, например. О, поздравявам ги за желанието им да са оперативни в целия свят, но предполагам, че взима кредити, които частично са инвестирани от Китай и съответно инвестира в Китай. Невероятно. Ако това са инвестиции, които допринасят за подобряването на климата, да, добре, надявам се, че също така тази банка им, а, придружава европейските компании, които инвестират в Китай и ми казаха не, не, не. А, наистина си има нужда от дебат. Искам да знам пътната карта, която е а, подписана от Европейската банка за инвестиции. Имате думата, госпожа Катия Забава. Благодаря, господин председател. Наистина, що се отнася до страните, в които инвестира ЕИБ и какви са политическите цели от тези инвестиции, е нещо, което трябва да обсъдиме наистина. И това е включено и в външният мандат за кредитиране. Както казахте, имаше дебат по общите насоки, слушахме мненията на различните политически групи, взех така предвид различните мнения и включих и моите предложения и по този с това направих изменение в текста на комисията 34 към МВК и един към гаранционния фонд. Няма да навлизам в подробности, но като цяло те са, те са в, включени в пет блока. Първо, цифрите, които получаваме от ЕИБ за инвестиции в а, извън Европейския съюз бяха увеличени таваните за инвестиции предвид, че само малка част от европейският е, бюджет може да е, наистина да увеличи много е, количеството и качеството на инвестициите и заемите. През последните години, които се разглеждат в рамките на МФР, се сблъскахме с две кризи. Първо, много тежка криза в, Украй... в Украина и бях беше а, помолен на ЕИБ да а, инвестира много повече в тази страна. И втората, а, криза, втората криза беше кризата с бежанците. Тук ставаше дума за инвестиране в страните, които най-много приемат бежанци и в съседните страни. На второ място или втория блок а, изменения са свързани с новата цел – залегнала в предложението на комисията. Европейската комисия казва нещо, което да, да се, пресит, прес, да се е, пресечат е, основните причини или да се изкоренят основните причини на миграцията. Това е нещо, което всички повтаряме, но какво точно означава това? Да се бориме против или да изтръгнеме корените на, мигра... на миграцията? защото трите цели на ЕИБ беше развитие на местния частен сектор и подпомагане на малки и средни предприятия, е, развитие на економически и социални инфраструктури, транспорт, околна среда, здравеопазване, образование и така нататък и борба срещу промените в климата. Това според мен е всъщност борбата срещу основните причини за миграциите. Така че аз мисля, че нещата би трябвало да се преформулират а, а, в по-конкретно, да се каже какво точно е свързано с бежанците и по-скоро а, да се насочат усилията към страните, които приемат беженци или които са транзитни страни. Но, защото по, по принцип и Европейския съюз и всичките свои държави членки наистина се борят срещу тези причини, като, тъй като основната цел устойчивото развитие е на тези страни. Затова ми се струва, че трябва да се просто преформулират редакцията на четвъртата основна цел. Смятам, че това разбира се ще подхрани нашия дебат и той ще бъде интересен. Не, не само доколко, доколкото това е свързано с МВК, но и като цяло с а, а, дебата по ПВИ. В а, третата част а, съм наблегнала на измененията, свързани с политиката а, по, свързани с половете, проектите, които могат да бъдат финансирани, контрола и мониторинга на осъществяването на тези проекти. В четвъртият блок също така се набляга на повече контрол на зачитането на човешките права, какви, какви проекти се осъществяват, какви могат да бъдат техните последици за човешките права и така нататък. И петият блок, всичко, което е свързано с фискалност, корупция, избягване, плаждане на данъци, сътрудничество между фина... фискални власти е, включително и е, финансовите посредници. Това е просто. Наистина тук трябва да се наблегне на, мер... на мерките за контрол а, е, и срещу всички от тези, които имат неправилно в кавички фискално поведение в а, доклада за гаранцията, както казах, а, има само едно изменение. Става дума за изменение свързано с унези 9% и осъществяването им. Така че очаквам вашите коментари, допълнителни е, изменения, които биха могли да обогатат доклада. Благодаря, госпожо Гардия, за... за... Благодаря. Кой иска да се изкаже? Господин Морешан. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за предложението. Е, да, наистина благодаря за свършената работа по тази тема. Ние също много внимателно следим предложението, което а, а, разширява външното инвестиране към трети държави от ЕИБ. А, и а, също считаме, че МВК, този мандат за външни а, инвестиции, трябва да бъде увеличен и а, смятаме, че банката също е в добра позиция да оцени възоснова на своите а, ангажименти, на своите а, ангажименти, дали ще има увеличаване на МВК. След като казваме това, искам да а, подкрепя предложението, че а, има увеличение с 38,5. Въпросът е а, къде? Къде ще ги инвестират тези пари? И преди няколко седмици а, го дискутирахме това. Според мен трябва да приоритизираме. Трябва да сме сигурни, че използваме ограниченото количество пари, с, което, с които разполагаме а, в тези области, които са важни за Европейския съюз. Например, за безопасността на гражданите в Европейския съюз, за стабилизиране на ситуацията. Ако погледна цифрите, предложени от Европейската инвестиционна банка и цифрите на докладчика, Моята позиция тук е, че искаме да следваме предложението на ЕИБ, които считат, че измежду всички региони най-високите средства трябва да отидат за Южното партньорство 3,9 милиарда евро. Това е оправдано заради значимостта на Южното партньорство а, и Средиземноморският а, басейн спрямо беженската криза. И ЕИБ също казва, че тази сума трябва да стигне до края на мандата на ЕИБ. Това е също и нашето становище. И не споделяме предложението на докладчика по тази точка да увеличи стоиността стойността значително с 1,3 милиарда. А също Съгласни сме с докладчика по другите географски области Азия, Централна Азия, Ю, Южна Африка, но все, все пак не сме съгласни относно Латинска Америка и източното партньорство. А, имаме нужда от повече средства за източното партньорство и а, имайки предвид все по-агресивната Руска федерация, както и кризата в Украина и е, въобще политическата ситуация в източното партньорство от три държави, които са в много тясно сътрудничество с Европейския съюз, Украина, е, Молдова и Грузия под формата на споразумение за асоцииране. Това са специфични е, споразумения с трети държави. Смятам, че трябва да последваме предложението на Европейската инвестиционна банка за увеличаване на ангажиментите ни в източното партньорство. Всички знаете, че участието на банката в източното партньорство и по-специално Украина това е най-голямото участие в Източна Европа. Ако продължаваме с нивата, които съществуват до сега, за миналите няколко години, средствата няма да бъдат достатъчни, затова приемаме предложението, искането на ЕИБ за увеличаване на средствата за източното партньорство. Латинска Америка, да, и там се искат повече пари, много повече, от 2,5 милиарда евро на 3,5 приблизително милиарда. А, ние не можем обаче да, а, да приемем предложението на докладчика за още 500 милиона. Не, защото мисля, че имаме средства, имаме, трябва да помислим за средства за източното партньорство, за южното партньорство. Нека тези пари да отидат за стабилизиране на най-близкото ни, най-близките ни партньори. А, така че съгласни сме с стоеностите на ЕИБ. И в заключение, господин председател, съгласен съм с предложението на докладчика да се увеличи прозрачността и а, видимостта при операциите и също а, признаваме, че а, равенството между половете също е от ключов въпрос. Имаме нужда от повече прозрачност в това отношение а, в банката. Имаме нужда от прозрачност при операциите и, а, и нека да не се увеличава и административната тежест на банката за а, за да няма допълнителни осложнявания. И също относно фонда за гаранции искам тук споделям а, становището на докладчика, че в дългосрочен план, това е мнението и на комисията, а, управлението на активите на тези фондове трябва да бъдат централизирани, така че всички ние да, ми, да намалим разходите. Идеята е да пристъпим към а, такова управление на 104 милиона, но се очаква да ни струва още около 1 милион на година. И в дългосрочен план всички знаем, че можем да го направим. Трябва да, да, да целим точно такова прехвърляне. И, но надали това ще стане по време на този мандат на ЕБИ. Няма а, все още ясни ясна, ясна печалба относно разходите. Ще продължим да дискутираме с докладчика. Но като цяло, като дългосрочна цел, споделям становището на а, докладчика и а, на комисията. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекта и за тези идеи, които смятам за много добри. Ще насоча вниманието на колегите и останалите участници в заседанието към един друг аспект. Позволете ми да свържа нашето разискване с финансовата криза от 2007-2008 година. В Германия е, всяка федерална провинция, общо 16, е, имаше възможност да създаде е, банка на федералната провинция Ландесбанк. И точно така е, направиха федералните провинции. И е, в Баден-Вюртенберг или в Хесен се концентрираха, така да се каже, всички е, инвестиции и управлението на средствата за е, инвестиране в проекти в съответната федерална провинция в е, тази провинциална банка, Ландесбанк. След това казахме, защо да не разширим малко бизнеса и да обхванем и проекти извън нашите граници, т.е. не само в Федералната провинция, но и в Федерална република Германия, т.е. да излезем извън нашата страна. Е, толкова се разшири бизнеса, че почна да става рисков и по време на финансовата криза част от тези провинциални банки фалираха. И трябва да сме наясно, че всички тези е, сделки, е, които се предприемат в рамките на банковата дейност, естествено е, за, е, носят повече или по-малко риск и този риск плащаме ние, вложителите и да накоплаците. Е, какво искам да кажа? Е, че е, винаги при подобни банки, които залагат най-вече на инвестиционната дейност, има и сенчеста страна, която не се вижда на пръв поглед, но трябва да го имаме на ум и да внимаваме. Вярно е, че когато няма бюджетни ресурси, е добре да, дава, да се дават гаранции понякога. Първите години е много приятно. Но е един момент, когато за съжаление, ще трябва да се отвори каста. И а, трябва да съберем допълнителни данни за тази стойност от 9%. Това включва ли наистина рисковете, които и дали покрива рисковете, които поемаме. И така, за допълнителна информация, говорим малко тук за корените на иммиграцията. Не можем ли да говорим по-скоро за източници на иммиграция? Защото корените някак си противоречи на думата иммиграция. Това, което си, е, а, си има корени, не отива другаде. М може би господин Маркус Берн, който представя ЕИБ, ще даде малко повече информация. Um, thank you very much. Um, maybe I pass the floor to ще дам думата на колегата. Е, извинявайте, господин председател. Да. Просто искам да благодаря от името на ЕИБ, на докладчика госпожа Картия Забал за този важен тази важна инициатива, именно да се опитате да помогнете на банката за политическите приоритети, без значение дали говорим за Украина, Молдова, Грузия, нашите дейности в Латинска Америка и Южна Америка. А, наистина много полезно. Да, вашето предложение е много важно в това отношение. Също важно е да се напомни, а, че ПИБ е най-дългосрочно служащият инструмент и а, наистина има а, голямо въздействие. Също искам да благодаря за предложението, а, защото всъщност то се включва към иммиграционната инициатива, свързана с економическа, която се нарича економическа резистентност, която засяга точно източното и, и южното партньорство. Искам да успокоя парламента да кажа, че ние работим за повече прозрачност и сме готови да го разискваме все повече с вас. И също накрая смятам, че а, а, ние се опитваме да намалим инструментите, базиращи се на бюджет. ПИВ е, а, ПВИ е а, а, инструмент, който много помага в световен мащаб и трябва да бъде запазен. Благодаря. Да, но трябва да имаме наистина визия за цялата ни външна политика. Ясна визия. Okay, uh, could, uh, could I, um... Може ли, извинявайте, че вземам думата, но да добавя нещо. Приветствам предложението. Смятам, че наистина този инструмент ще изисква този допълнителен бюджет от 35 милиона за от новата финансова рамка. Нямаше изменение за, нямаше предложение за улесняване, нещо, което беше предложено и тази инициатива за економическа резистентност вече е одобрен проект и ще продължим да одобряваме проекти в, при такива гаранции, ако има някакви гаранции, разбира се, че тези а, наши ангажименти ще бъдат а, платени. Например, при рисковите проекти имаме един такъв проект в Ливан. Също важно е тези проекти по-късно да не се възползват и от ПВИ, иначе ще трябва да чакаме докато законодателството влезе в сила. Също искаме да кажем, че има нужда да се подсилят резултатите, също и докладването, оценката на отделните проекти. Има едно предложение, което казва, че тези проекти а, и техните резултати, така наречени резултати, трябва да бъдат оповестени публично. Това е като цяло много добра идея да се докладва по резултатите за всеки проект. Единственият проблем е, че а, ако трябва да се направи оценка на всичко, което правим в проектите, например, оценка, където се казва, че ето има такива и такива слабости, които може би а, трябва да решим, как да го направим и така нататък. А, не съм много сигурен, че ще създаде доверие. Що се отнася до а, измененията за не, законодателства и данъци, мисля, че вече имаме много разработена политика в това отношение и очакваме да работим съвместно с комисията за да постигнем подобрение в тази област. Това, което е важно, разбира се, е да имаме повече яснота относно това, което е възможно и кое не е възможно. Някои от списъците а, говорят за държави като Турция, други за държави членки. Е, трябва да видим какво можем да правим, какво не можем. И също а, има много изменения, свързани с а, равенството между половете. Да. Където това е възможно, се опитваме да докладваме за равенството между половете. Скоро имаше приета една стратегия в това отношение, която изрично а, говори за въпросните операции. Да, из... не, извинявайте. Продължавам. И също за а, корените на миграцията. Има едни предложения, както знаете, когато става въпрос за иммиграция. Казвали сме го и преди. А, банките могат да подсилят а, страната домакин или пък общността в страната домакин, но така или иначе решенията са в дългосрочен план. Разбира се, ние работим с регионите, откъдето идва иммиграцията, най-вече да развием развитието на частния сектор, да подпомогнем развитието на частния сектор, кохезията, инфраструктурата. Знаете, че има много такива беженски общности. Благодаря. Господин Бенджамин Анджел от името на комисията. Благодаря, господин председател малко съм прегракнал. Само няколко коментара. Първо за увеличаването на задължителния таван. Знаете, че че има много за сега несигурни, неясни моменти, особено свързани с е, предварителната оценката, предварителна оценка на Брексита. На практика това е на като сагата на Демоклес над главата ни, по-специално на рубрика номер 4. Ние нямаме възможност да отпускаме достатъчни инвестиции. Не, че няма а, желание за разширяване на МЕВЕ Що, що се отнася до юрисдикциите, които не изпълняват а, правилата, и които не си сътрудничества в областта на фискалността. Ни обсъдихме въпроса с, в групата, която бе създадена миналата седмица, минал, миналия месец. И както правилно казаха от банката, внесени са реформи. Миналата година управителният съвет прие документа за работа с тези юрисдикции, документ, който така дава съвсем нови насоки. Е и бе а, наистина е взела необходимите мерки за избягване на агресивните данъчни а, споразумения в рамките на не, неговата неговите операции. Къде се намира задалището на ЕБ, пита председателя. Това в Люксембург, казва оратора. борбата срещу офшорните операции, избягването на дана, на плащането на данъци е всъщност в интерес на държавите членки, защото по този начин се защитават техните интереси. Е, съжалявам, прекъсвам ви, защото трябва да отида на да присъствам на заседанието на председателския съвет и моля господин Ашфорд да поеме председателството. Радвам се, че е Б не желая да, а, да работи с а, така наречените юрисдикции, които не спазват правилата, т.е. данъчните обежищите обежища е, и нези, които практикуват банковата тайна. I can only fully support the, the wise words of uh, Mr. Um, on the on the side issue. да, поздравявам господин Артуи. А сега, нека да ви кажа още нещо. Комисията е напълно готова и сега да предприема много действия, за да ускори работата в тази сфера още тази и следващата година. Така че ние работим при много ниски собствени разходи и административни разходи. Економиите са нещо, с което сме свикнали. В е, текста на е, докладчика се съдържат е, и предложения относно Куба. Ние би трябвало да направим съответните справки и консултации и с СВД, за да проверим какви са вижданията на колегите, които работят под ръководството на госпожа Могерини в службата за външни действия. Така че по отношение на Куба бих могъл да кажа да, потенциално възможно е, но все пак нека да направим консултациите. По отношение на колегите от ЕИБ ще кажа, че Естествено, нещата трябва най-вече да се е, свържат с е, м, така, практиката, с е, изискванията по отношение на докладване, е, с е, изискванията за е, защита на поверителната информация. Не винаги е, се спазват е, тези правила. Е, ние изцяло подкрепяме е, и някои от е, предложенията, свързани с равенство на половете, но когато е, се стигне на практика да взимане на решение и инвестиции, аз лично може би е, бъркам, но какво можем да направим? Да предложим няк... един вид гаранция за равенство на половете, това ми се струва практически трудно изпълнимо наистина. Е, е все пак някои от нещата са ограничени е, по е- разбираеми причини. Е, и така, една периодична оценка в рамките на партньорството и с външни партньори. Да, добре, естествено. което обаче разширяваме нашата дейност, когато покриваме повече е, е, ресори, е, тогава ще трябва да мислим и за това как ще покрием, как ще гарантираме и търговския риск е, за да можем да гарантираме е, баланса е, на приходи и разходи в бюджета. Е, и за да бъдат, така да се каже, сигурни и държавите членки, че няма да им се случи нищо неприятно. Естествено, нещата трябва да се обсъдят и в комисията АФЕТ, и в съвета Започваме сега с прилагането а, на а, разширения а, мандат а, за заемите а, и след това а, в рамките на FC1 а, а, ще направим естествено равносметка на постигнатото и ако парламента подкрепи идеята за FC2, ще продължим естествено по същия начин, разширявайки мандата за кредити. Естествено, че Става дума и за е, разширяване на а, е, мандата по същество на ЕИБ, А, ЕИБ. а, ако се сметне, че тя трябва да инвестира повече в а, е, сферата по преодоляване на миграционната криза или други сфери, да. А, и така, давам думата отново на нашия докладчик, след като благодаря на представителите на комисията и ЕИБ. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите, на ЕИБ, на комисията за коментарите. Може би и аз трябваше да обясна нещата малко по-в подробно. Що се отнася до преразпределението на на допълнителните средства между различните категории и региони. Както вече казах, взеха предвид цялата работа, която беше извършила банката миналата година. Не смятам, че трябва а, да се осигури от тук нататъка поне един минимум инвестиции в различните страни, като същевременно се добавят допълнителни средства за страните от юга, които са приели най-много бежанци и мигранти до тук. Също така да се запази съответствието едно едно, е, една трета, две трети между изток и юг. Но, но не смятам също така, че е, е така, че, че е справедливо таваните за южното инвестиране в южните страни и на изток да бъдат едни и също. Също така ми се струва, че е необходимо малко да се наблегне допълнително на Латинска Америка. Първо, защото предложих да се е, включи Куба в е, допустимите региони. Второ, защото смятам, че нашата е, външна политика спрямо Латинска Америка трябва да бъде сега по по-силна, по-явна, по-ясна, особено предвид избирането на Тръмпа и Европейския съюз трябва да, да стане по присъстваща в Латинска Америка. Защото струва ми се че грешката на Тръм да се затвори в Съединените щати и да обърне гръб на останалата част от континента може да бъде една добра възможност за Европейския съюз. А, Европейския съюз и госпожа Могерини, аз не съм а, експерт по външна политика, през 2016 година а, доказаха, че искат да променят а, отношението към а, Куба и поне така ми се струва. Но до сега, до, до сега а, не, не е стигнало до споразумение, което е, е, е формализирано, защото се е, изисква одобрението на парламента, но ми се струва, че А, освен момента преговорите, които се водят, е добре да дадем един политически знак, да изпратиме едно политическо послание с това. И по, по цел 4 трябва мисля, че трябва да можем да намерим 35 милиона, които да се а, разходват за политиката на бежанците. До, до сега или по-скоро държавите членки не бяха в състояние да е, освоят е, достатъчно добре тези средства и въобще да освоят тези средства, тъй като до сега държавите членки не можаха да се разберат относно преразпределението, презасяването на бежанци. Но при всички случаи се надявам, че поне тези 35 милиона можем да събереме, за да можем да подпомогнем на страните, които са най-засегнати от това явление в момента. Благодаря. Нека да напомня а, сроковете. Из, крайният срок за внасяне на изменения 2 марта 6 часа. Е, други дати 19 март приемане на становището в Инта ще има обмен на становища с изменение 21 март. На 21 март също считаме, че ще се приеме и становище на АФЕТ и а, на 22 март в комисията 9. Бюджетната комисия ще приеме бюджетният доклад на 30 март и на пленарното заседание през април ще бъде разгледан доклада. На 10 април ще бъде първият трилока. Благодаря на докладчика. И так, с това приключваме сутрешната сесия. прекратяваме съданието и да ви напомня в 3 часа след обед отново тук в залата. Благодаря.